Преминаваме към плана за работа. Съгласно член 149 от правилника ни е разпространен сред вас окончателният проект на дневен ред, така както бе прият от председателския съвет. Групата на НП предложи разискванията за борбата срещу тероризма да приключат с предложение за резолюция, което да бъде прието на пленарната сесия през месец февруари. Давам думата на господин Гонсалес Понс. Благодаря, господин председател. Този Европейски парламент излиза всеки ден с различни резолюции, така че няма смисъл след случилото се в Париж точно да нямаме резолюция. Светът чака да чуе нашето мнение, нашия глас, защото ние сме гласът на Европа и ще говорим за тероризъм. Това първо и второ ще покажем, че можем да се разберем, да се споразумеем не само за участие в мълчаливия марш в Париж, а и по същество. По един толкова важен въпрос като тероризмът, парламентът не може просто да говори, говори, говори и да не вземе решение. Липсата на резолюция е всъщност липса на решение, а това е решение. Това е възможно най-лошото решение. Показва, че сме заедно за пред хората а по същество не се разбираме. Нека да направим стъпка напред. Нека да отговорим на повелята на времето. Благодаря. Благодаря на господин Гонсалес Понс. Сега ще дам думата на колега, който иска да се обяви за искането. Господин Верховщат. Euh, Много благодаря. Най-напред. Много, много съм доволен, че колегата от НП иска дебат. Иска атентат за атентатите в Париж и за мерките, които трябва да, вземат, да се вземат. Спомня, че по време на председателския съвет, последния път всъщност, именно НП не бе убедено, че днес има нужда от такъв дебат, така че приветствам това положително, този положителен развой на събитията, а именно да потърсим обща позиция, обща позиция на парламента преди следващото заседание на Европейския съвет на втори. Благодаря. Gegen Срещу искането. Думата има госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. След терористичните нападения в Париж, Стотици хиляди френски граждани участваха в демонстрации за повече демокрация, за повече свобода, за отстояването на свободата на словото и други ценности. Вчера на заседанието на комисията ни, представителят на комисията заяви, че не бива да се предприемат прибързани действия че би следвало да се съсредоточим върху прилагането на вече действащи инструменти. Да, трябва да предприемем действия в отговор на тероризма, най-вече в отговор на терористичните деяния, които се извършват тук сред нас. Радикализираните лица, терористите вече не са от трети страни. Това са граждани на европейски държави. Затова, според мен, напълно погрешно би било сега да предприемаме прибързани действия. Настоявам щателно да разгледаме целия пакет от мерки и да намерим обща позиция. Ако приемем резолюция през февруари, това ще е прибързано dass über den Antrag von Herrn González Pons abstimmen. Wer für Гласуваме по искането на господин Гонсалес Понс. Кой е за гласуване през месец февруари? Кой е против? Електронна проверка. Ja, machen eine e-, elektronische Überprüfung. Гласуваме електронно. Ich eröffne die Abstimmung. Моля, гласувайте. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Всички ли гласуваха? Ich frage haben alle Kollegen... Още веднъж питам, всички колеги ли гласуваха? Да, край на гласуването. 205 гласа за, 140 гласа против, 15 въздържали се. Групата на зелените внесе искане за провеждането на разисквания по изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител за политиката за сигурност и външната политика във връзка с ескалирането на конфликта в Украина и нападенията срещу Мариупол. Предложено е това разискване да се проведе преди едноминутните изказвания следствие от което заседанието ще продължи до 21 часа. Думата има госпожа Хармс. Господин председател, уважаеми колеги, от името на моята политическа група изисках да проведем разискване за събитията в Мариупол и източна Украина дори и без участието на госпожа Могерини. Това ще удължи пленарното заседание с един час. Не внесох това искане, защото искам отново да подложим на обсъждане вече взетото на миналата пленарна сесия решение. Внесох това искане, защото според мен е важно след ужасяващите събития, на които станахме свидетели в източна Украина, ясно да заявим, че следим обстановката в региона, че подхождаме сериозно. Така ще покажем, че политическата ни цел спрямо Русия и спрямо Украина е да възстановим сигурността и мира в региона, да сложим край на страданията на кръвопролитията в източна Украина. Настоявам и днес да включим тази точка в дневния ред за днешното пленарно заседание тъй като съм силно разтревожена във връзка с посланията, отправени от някои държави членки, най-вече от Гърция. Те твърдят, че в бъдеще ще се позиционират различно спрямо Русия. Според мен, Европейският парламент тази седмица преди извънредния съвет на министрите на външните работи трябва ясно да заяви, че е на единна позиция, че очакваме и министрите да застанат на единна позиция и да проявят солидарност. Винаги съм била за проявата на солидарност спрямо Гърция. Председателят прекъсва ораторката. Сега ще дам думата на колега, който да се изкаже за искането. Няма колега, който желая да се изкаже. Колегата Преда, който ще се изкаже против. Президент. Много благодаря, господин председател. Не сме съгласни с искането, подадено от нашите колеги. Вече проведохме дебат по този въпрос в понеделник в Комисията по външни работи в присъствието на посланника на Украина пред Европейският съюз. Обяснихме политиката на политическите групи и няма всъщност какво да добавим. Сега, от друга страна съм съгласен с казаното от колегата по повод на отношението от страна на Атина, което всъщност ни стресна всички и ни изненада. Неприемливо е това споразумение, до което иска да достигне Ципрас с Путин. Нека сега гласуваме по искането. Става дума за искане за... Изчакайте малко, моля. Все още изобщо не знаете по какво ще гласуваме eine erklärung wenn ich das richtig verstanden habe frau harms auch in abwesenheit Доколкото разбрах, госпожо Хармс, искането ви е да проведем разискването без изявление от страна на заместник председателя на комисията и върховния представител. Искането е да обсъдим ескалирането на конфликта в Украина и нападенията срещу Мариупол. Заседанието ще се удължи с един час и ще продължи до 9 часа. Кой е за? Против? въздържали се, искането се отхвърля. Съвсем ясен беше резултатът, отхвърля се. Няма нужда да проверяваме електронно. С това разполагаме с окончателния вариант на дневния ред.